И така, резолюция 0068-2010, представена от депутатите ПОК, Бре Поелс, Силвио Бозои, Джо Лайнен, Алоис Петерли, относно борбата с а, а, а, рака на дебелото черво в Европейския парламент се събра достатъчно подписи според това, което е предвидено по европейските правила и следователно ще бъде приета по, ще бъде представена по член 123 и ще бъде публикувана след края на това заседание. Господин Пок иска думата. Господин председател, уважаеми колеги, знам, че всички искат да гласуват, но ви моля от името на всички подписали тази резолю... декларация, също както и от създателите на декларацията, да ви благодаря за това, че подкрепихте нашата писмена декларация за рака на дебелото черво. Тези подписи бяха събрани един ден преди крайния срок. Това показва вашата ангажираност и не е просто, показва, че не е просто а, е един е, лист хартия от няколко души, а е определено желанието на повечето държави членки. Благодаря, господин Пок. Поздравления за а, декларацията. Писмената декларация 0068-2010 е от депутатите ПОК, Квадрас Юс Сондергард Стивенсън,